Е, е, сега следващата точка от дневния ред е Непал. Ще дам думата на госпожа е, Гери Гефенетенберг за 1 минута и 30 секунди. Dziękuję panie przewodniczący. Е, Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Бенджамин Франклин някога каза по повод на Американската конституция, че една конституция не гарантира никому щастие. Тя само дава възможност то да бъде търсено. Днес непалските граждани дори не са в състояние да търсят своето щастие. Създаването на конституцията и основните политически сили, включително Комунистическата партия на Непал и на Малистите, не са готови на компромис е, е, всичко е, е много тайнствено, финансирането, списването на Конституцията са крайно непрозрачни. 30 милиона граждани обаче в тази държава живеят в крайна бедност, неграмотност, без електричество, без е, водоснабдяване е, е, наистина в една, в една страна, която има забележителни красоти, природни красоти. Създаването на Конституцията се очаква да определи не само правата и задълженията на хората, но и да бъде стъпка напред към развитието на демокрацията в Непал като депутат от моята държава, която многократно е разкъсвана по е, е, време на историята си, аз разбирам, че е, никой няма да даде щастието. Една конституция за Непал няма да им даде щастие, но ще им даде възможност да го търсят. Благодаря сега, господин Тенък, една минута. Политическата нестабилност в Непал е едва ли изненадваща, като се има предвид случилото се през последните десетилетия в тази страна. Беше подкопана монархията. Освен това се провалиха опитите да се справят с малийските дип... бунтовници. Те бързо бяха заменени от коалиция. Обикновените хора в Непалия страдат от безработица, болести, недохранване, обект на насилие са и дори на изтезания. За съжаление няма мерки за насърчаване на помирението и на преходното правосъдие. Непал може, Непал може да се окаже провалила се държава, ако не получи а, помощ. Благодаря, господин Тенок. Сега две минути Ромева и Роеда. Благодаря много. Говоря от името на моя колега. Говоря от името на Джин Ламбърт, колегата, която бе възпрепятствана да, припа... да присъства. През последните години Непал много се промени Положението в страната е много трудно, сложно, но това в никакъв случай не е очудващо. Е, първоначално започна прилагането на всестранно мирно споразумение и в страната в момента се очаква изработването на нова демократична конституция. Това е добър знак и добра надежда за демокрацията. Беше продължен срока на Конституционното събрание е, след споразумение е, между трите големи партии, е, което остана в последния момент. Нека се да не пропускаме този изключителен случай. Конституцията е от огромно значение за Напал, ако искаме тази страна да се развива и да тръгне по пътя на демократи, на демократизацията. Но в никакъв случай в, в страната няма да постъпат инвестиции, ако няма демокрация и стабилност. Демокрацията и е, стабилността върват е, ръка за ръка и ние трябва да, из, да изпратиме един силен сигнал към тази страна, че очакваме а, е, а, да, тя да тръгне по пътя на демокрацията. А, а щом това стане, Европейския съюз ще се ангажира активно. От друга страна, можем и все пак да отчетеме, че страната е направила крачка напред към, към демокрацията. Всички партии трябва да се споразумеят и да, да започнат да, да, да действат за осъществяването на триточковия план за минута и половина господин предък. Положението в Непал се влушава, напрежението непрекъснато ескалира. Е, мирното споразумение на, на, на, на, на практика не проработи. Конфликта, който продължи в продължение на 10 години, направи десетки хиляди жертви. Новата конституция ще, бъ, ще, създад, ще, даде нова, ще създаде нова демократична рамка за развитието на държавата. Затова политическите партии ти трябва да седнат на масата на преговорите и да преговарят безусловно, без да поставят условия. Както е записано в доклада на ООН, е, съдебната система трябва да бъде укрепена, за да се намери едно мирно разрешение на конфликти. На последно място бих искал да спомена, че политическата нестабилност има пагубни последици върху социалното и економическо положение на страната, която е една от най-бедните в света. Благодаря ви. А сега колегата Хигинс за две минути. Благодаря, господин председател. Забарнето забавянето на феодалната монархия през 2006 година беше една решителна стъпка напред за народа на Непал. Това беше една масова е, акция от страна на е, селените, работническата класа. Те постигнаха тази победа с масова мобилизация на е, силите. Но сега е ясно, че една, едно капиталистическо правителство и десна партия не иска тази еволюция да продължи е, тъй като тя застрашава техния економически контрол и привилегиите в обществото една позорна 50% от 15% е, е, от 90 милиона на Непал живеят в крайна бедност. 16% от тях са е, недохранвани. Милиони са без зем, хора са без земя, без имоти, без електричество. Комунистическите партии е, допуснаха обаче сериозни политически грешки, като влязаха в политическото правител... коали... Е, коалиционното правителство след 2006 година с дясната партия, чиято цел беше да се добере до властта, като поддържа економически отношения, което означава просто продължаване, увековечаване на, бедност... на бедността и лишенията. Тъй като теорията на маоистите е, че капиталистическата демокрация е необходима за да павира пътя за социализма. Масовите е, безредици 2006 и масовите стачки тази година показват, че работническата класа и бедните желаят социалистически промени и една система, която да им гарантира бъдеще без бедност и потисничество. Подхода, който трябва да възприемат партиите сега, които представляват народните маси, е, и искат да разумират непалското общество, да му дадат водеща роля. Е, това са независимите партии. Това означава да, сложат, да излезат от коалицията и да работят за е, обществена собственост, демократичен контрол на работници и селени такъв, такава програма на демок... за демократичен социализъм ще, е, ще наистина ще отговори интереси на, на, на непалския народ, а също така ще е положителен сигнал към а, е, десетките милиони е, унеправдани в Индия и в съседните държави на Непал. Higgins als nächstes Frau колегин Шарке, за 2 минути. Госпожа Шарке за 2 минути. Господин председател, колеги, след десетилетия от гражданска война беше сключен мирен договор, но въпреки това няма умиротворяване в страната, има политическа нестабилност, затрудняват се реформите, например приемането на Конституция изтече срока и той трябваше да се удължи с една година. Необходимо е реинтеграция е, и рехабилитация на бившите бунтовници да се насочат усилията към намаляването на бедността. Необходимо е да се потърси отговорност за нарушенията, включително сред членовете на Народно-освободителната армия силите за сигурност. Също да се извършва преглед на тези, които ще участват в международни миропазващи сили. Трябва да се потърси отговорност за миналото, но също да се насочат усилията и към общото бъдеще. Трябва да се сложи край на политическата намеса в съдебните дела, да има независима съдебна власт, да се насърчи конституционния процес, да бъдат извършвани разследвания чрез Международния наказателен съд. Ние призоваваме партиите да направят разследване, да намерят начин за интегрирането на бившите малуистки бунтовници в армията и да се види какво може да се направи с тези, които не могат да бъдат интегрирани. Освен това да бъдат иззети всички инструменти, които са свързани с възможности за насилие и изтезания, както се посочва в резолюцията ни от днес. Благодаря. Сега от името на политическите групи госпожа Басеско за една минута. Деши развоюл цивил, каре дура de 10... Гражданската война превърши през 2006 година, след 10 години. Въпреки това обаче социалното и економическо положение в Непал не се подобри. Без стабилност Непал не може да се развие както се развиват съседните страни, страни като и е, Китай и Индия, чието економики са бързо развиващите партиите не могат да постигнат, не можаха да постигнат целта за приемане на Конституция до края на май. Затова ние приветстваме продължаването с една година на правомощията на Конституционното събрание. Много е важно Непал да приеме своята Конституция, която да, да даде върховенство на закона и да защити правата на гражданите. Защото нестабилността е на, е, на, на, на насилието не могат да решат политическите проблеми. Благодаря ви, госпожа Басеско. Сега господин Зебро, една минута. Благодаря, господин председател. Ситуацията в е, Непал буди нашето безпокойство от години. През 1958 бяха проведени първите избори, но демократични решения не е, бяха демократичните решения се оказаха нетрайни. През 2006 беше сключено мирно споразумение, което сложи край на гражданската война. Бяха проведени избори за Конституционно събрание, които бяха оценели като изпълняващи международните норми. Сега обаче има влушаване на положението. Решението за дейности, които трябва да разширят компетенциите на Конституционното събрание, може би са стъпка във вярната посока. Европейския съюз и държавите членки трябва да подкрепят всички усилия за възстановяването на мира и стабилността в тази страна. Трябва да мислим и за човешките права, правата на християните, които често имат нарушаване на правата им. Благодаря, сега да помоля е, тези, които имат подготвени текстове, да, го четат, да ги четат по-бавно, защото след даден тем, след определена скорост нататък е невъзможно да се предава съдържанието нормално. А сега ще дам думата на е, колегата Сърнечки за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, господин комисар, извинете, аз няма да говоря, аз, аз няма да чета, ще говоря. Обещавам, че ще говоря бавно, макар че по природа не съм бавно говореща. Наистина, Положението в Непал всъщност се подобри парадоксално, звучи това, поради някои решения да се даде власт повече, да се даде повече власт на парламента. Непал тръгва, тръгна, по по дълъг път, гражданската война преобрази страната и чак сега се забеля, се вижда светлина в дъното на тунела. Европейския парламент може да направи много, за да помогне на демократизацията на страната, Отчитайки обаче това, че политическите партии в тази държава е, имат много е, специфичен характер. Техните е, идеи, техните предложения за реформи са много различни. Това са малоиски идеи, които са доста противоречиви. Благодаря. И сега стигаме до спонтанните изказвания. Госпожа Королац има. Puhemies, lähes kymmenvuotisen Lähes 10-vuotinen sisällissota naapuristi taistelijoiden... Гражданската война, която продължи в продъл... 10 години, най-после приключи с всестранно мирно споразумение. Въпреки това положението не се подобри в страната. Армията и политическите е, партии не, не, не, не успяват да овладеят е, положението. Е, продължава да има нестабилност, така взривоопасно положение. Поставя се, поставя се въпроса за ръководството на армията и за демократичния контрол над армията. Е, Обединените нации и Европейския съюз трябва да предприемат спешни мерки за предотвратяване потъпкването на човешките права в тази страна. Трябва също времено обаче да насърчиме Непал за усилията, които бяха направени за е, опит за решаване на проблемите за сега. Господин, госпожа Крето, имате думата. Благодаря. Съгласна съм с колегите във връзка с напрежението и насилието в тази страна. Искам да спомена една от най-болезнените теми, свързана с бедността на хората в тази страна. Те имат недобър живот, съчетан с политическа нестабилност. Страната е разположена между двете от най-бързо развиващите се економики Китай и Индия. Но Непал, поради положението, в което се намира, няма економически растеж. Една трета от жителите живеят под прага на бедността, страдат от недохранване, имат висока степен на на неграмотност, има продоволствена криза, така че всичко това поражда напрежение, хуманитарен проблем. Трябва да се съсредоточим върху развитието на непалската економика и в подкрепа на населението на тази страна. Благодаря на госпожа, госпожа Крето. Сега колегата Дия. Um, I was very fortunate to have returned from Nepal recently. Аз се върнах от Непал неодавна. Трябва да е ясно, че политическия процес в Непал е много нестабилен, много крехък, но все пак се развива. Е, но е много неразумно, според мен, да продължи политическия процес без да бъде съпътстван от разоръжаване, от разоръжаване страна на малоистите, защото те отказаха да се включат в политическия процес, искат промяна на управлението, но отказват да се разоръжат. Не може да има политически процес, когато има група въоръжени хора, които не искат да предат оръжието си на властите. И мисля, че това е в интерес на всички. Ние трябва много внимателно, деликатно да убедим всички в Непал, че това е в интереса на всички, че те всички трябва да се разоръжат и да се обединят в някакъв вид правителство на народното единство или каквото е там. Благодаря. Благодаря на колегата Дива. Сега е, Фонтун от Хорнштайн, е, Catch the Eye. Благодаря много. От, от, аз е, съм живяла няколко години в е, Непал. По времето, когато не, се беха направени опити за промена на политическата система там. То беше преди 20 години и аз тогава бях опти, е, оптимистка. А, защото е, Непал е една страна с много стара, стари традиции, култура, е, хората са вярващи, те са миролюбиви. В момента не говориме дори за економическия потенциал на страната, но това е страна, която притежава малко потенциал, защото не разполага с е, суровини. Страна, която е често жертва на земетресения и е, една страна, която е в е, така притисната между два е, големи и неудобни съседа. Така че трябва да подпомогнем тази страна, защото ако там няма демокрация, то ще бъде е, в ущъп на всички нас. Благодаря ви, госпожо Тур, Тунен Хохенштайн. Сега дам думата на комисара Дали. Благодаря, господин председател, почитаеми депутати. Е, Проточилото се застой в политиката на Непал е повод за сериозни притеснения и комисията следи много отблизо развитието на нещата там. 28 май 2010 беше крайния срок за обявяване на новата е, конституция след гражданската война. Трябва да се знае, че конституционната криза бе отклонена, като се продължи срока с още една година. Но заредица спорни въпроси продължават да спъват процеса на съставане на конституция институция, като например естеството на федералната структура, организация, е, включване, включването на е, бившите бойци и на двете армии. Съществува сериозен риск, че държавата може да изпадне в един лагиосен кръг на безредица и, без, и е, вакуум в управлението. Авторите на Конституцията и е, включването на армията е, на... става все по-сложно дори продължаването с една година няма да е достатъчно за една конституция. Колкото до е, положението с правата на човека, трябва да се знае, че мандата за комисара, Върховния комисар за правата на човека, представител за Непал, всъщност неговия мандат е продължен с още два месеца. Е, този служител, е, това бюро е, следи правата на човека, предоставя техническа помощ и го прави от както е създадено такова бюро в Непал от 2005 година. С, не, с смъртта на неодавнащия премьер на, на Непал, Койлара, всъщност е много несигурно бъдещето на политическата и целият политически механизъм. Европейски съюз има ключова роля в това да помогне на Непал в този труден процес. Редица е, заявленията на посланици, както и на е, говорителя на върховния представител бяха издадени, публикувани напоследък. Те всички призовават е, съответните страни да седнат на маса на преговорите и да се разберат. Това ще помогне да се движи напред. Непал, Европейския съюз трябва да помага във всякакъв процес, който води към траен мир колективно Европейския съюз и държавите членки представляват над 50% от е, помощта, която получава Непал за развитие. Комисията допринася към процеса е, за мир чрез е, фонда за мир. 6 милиона евро бяха ангажирани миналата, миналата година и 20 милиона вече са задвижени. До сега

Тук се включват и заплати за бивши бойци и така нататък. Е, народа на Непал, наистина, е, очакванията на народа на метал, е, Непал след движението за мир 2006 година се засилват. Те чакат от нас, господин председател, да работим в тясно взаимодействие с Непал. Комисията всъщност ще няма да щади сили, ще работи с, по дипломатически път, с неправителствени организации и така нататък, за да е, се стигне до едно мирно развитие на Непал. Благодаря. Благодаря ви, комисар Дали. Сега в заключение е, ще да обобща изказаните си до тук е, от съответните политически групи в парламента. Чухме изказвания и с това приключваме изказванията. Сега е, започваме дискусии по следващата точка, която е екзекуциите в Либия. Съставителя първо е, има думата за една минута. Аз никога не съм се изказвал по въпроса а, е, за смъртното наказание. Не вярвам обаче в съдебната система на Либия.